Уважаеми колеги, дами и господа, всички присъстващи, това е открито заседание на нашата комисия. На то заседанието се излъчва по интернет през цялото време, така че нека да започнем имаме много важни точки на дневния ред. Дневният ред на заседанието е включено в вашите документи. Колеги, чувате ли ме? Не обичам да използвам този чук, но за съжаление трудно ми е да се справя без този инструмент. Благодаря ви. И така. Дневният ред е във вашите документи. Ако нямате други конту... документи, може да приемем дневния ред. Има ли коментари към дневния ред? Не? Добре. Добре, така. Значи приемаме дневния ред. Виждате, Точка втора. Съобщение на председателя. Нямам съобщение днес, защото миналата седмица имахме пет части на заседанието, така че аз тогава ви съобщих всичко каквото имах. А сега преминаваме към създаването на Европейски енергиен съюз. Искам да приветствам в Европейския парламент, господин Шефчович, заместник-председател на комисията, който отговаря за енергийния съюз. Господин заместник-председател, уважаеми Марош, отделили сме ви много време. Вие бяхте преди в Европейския парламент, но сега се явявате в качество, което се отличава с много отговорности, а именно Енергийния съюз. Вие бяхте заместник председател на комисията и през последния мандат, но сега отговаряте за Енергийния съюз. А Енергийния съюз е и нещо, с което се занимава и нашата комисия по промишленост, изследване и енергетика. Това са много-много важни идеи за следващите пет години – и те ще останат важни за комисията, за парламента и за съвета. Предстои ни дискусия и в тази дискусия за нея ние сме предвидели два часа за целия дебат, така че би трябвало да приключим около 5 часа. А сега Искам да ви помоля да ни въведете в темата, след което ще проведем дискусията с членовете на парламента. Господин Шефчович, благодаря, господин Бузек, уважаеми колеги, депутати. Искам най-напред да ви кажа, много съм поласкан от вашето присъствие тук, от факта, че изразявате такъв голям интерес към темата за енергийния съюз. Много ви благодаря, много благодаря на Европейския парламент и на Комисията по промишленост, изследване и енергетика за организирането на това заседание. Важно е, защото енергийният пакет е важен за гражданите на Европейския съюз и за целия съюз като такъв. Енергийният съюз, неговото създаване е първият или по-точно един от важните приоритети на комисията Юнкер. А сега ще се спра само на някои от най-важните идеи, върху които работим сега. Важно е, че важните и добрите предложения идват именно и се раждат в добри дискусии. Зная, че много от вас са експерти в областта, затова искам да ви кажа, че аз съм тук най-вече да ви слушам, да чуя вашите опасения, загрижености и коментари, идеи. Аз съм приготвил някои бележки, някои от вас сигурно ще се свържат с, с мен и лично, някои сигурно имат и някакви писмени бележки, които искат да ми представят. Аз обаче във всички случаи съм готов да се ангажирам в една активна дискусия, защото нашите планове са много, много амбициозни. Преди няколко седмици ние завършихме текста по нашата стратегия, е, така че с интерес очаквам дискусията, която ще последва след моето въведение. Надявам се тази стратегия да бъде приета от комисията в края на февруари. Е, обсъждаме с господин Бузик как да процедираме по-нататък. Вие във всички случаи ще сте първите, които ще бъдат информирани за нашата официална стратегия. Много е важна дискусията между трите институции, комисията, парламента и съвета, защото действително рамката, която ще предложим, е от изключително значение. Уважаеми колеги, комисията започна с обещанието да бъде различна, да, бъ... да мисли в големи мащаби за големите неща и в малки мащаби за малките неща. Ние искаме да направим нещо добро за гражданите на Европейския съюз. Например, искаме разумни е, е, цени по енергетиката за отоплението. Искаме да осигурим нашите компании, включително малките и средни предприятия, да купуват на разумни цени енергията и да бъдат двигателя за създаване на растеж и работни места в бъдеще. Носим с нас е, духа на Хелзинки и Порто, духа на иновациите и този дух искаме да се разпространи в Европа, <clears throat> а не, не се не се обръщаме към духа на Штатите или Китай. Искам моите деца, хората, децата в Братислава и децата навсякъде из Европа, гражданите в Европа. Искаме те и техните деца, искаме те никога да не трябва да плащат цената на грешките в екологията на предишните поколения. Е, това може да звучи амбициозно, но целите са постижими. Политическият климат е благоприятен. Мисля, че в момента геополитическата ситуация, и тук аз мисля за източната ни граница, е, е, тази ситуация показва колко е важна енергийната сигурност на нашия съюз. Съветът се съгласи да се отвори вратата за един амбициозен за един амбициозен проект. Показваме отговорност и готовност да намалим да намалим е, парниковите газове. Отправяме се към бъдещето с една много разумна политика. Енергийният сектор има нужда от това. И е, с това иллюстрираме решимостта на политическата воля да постигне тези цели и наистина да направим нещо по-различно. Ето защо смятам, че имаме голям шанс за промяна, да направим скок напред и за това искаме да е, се възползваме от тази възможност. Дами и господа, независимо от важния напредък от последните години, който наистина се случи, ние го направихме, трябва обаче да сме честни и трябва да кажем, че нашата е, политика в момента в областта на енергетиката не е устойчива е, Цените са много неясни, те непрекъснато се променят, няма предвидимост, дългосрочна перспектива. Енергията, която ползваме, се внася от няколко страни, които са доставчици на енергетика. И това означава за нас риск. Виждате на тази графика някои от иллюстрациите е, за това колко много зависим от внасянето на енергийни източници, на петрол, на газ, как много зависим от трети страни за снабдяването на Европейския съюз. Ние внасяме 90% от петрола, 66% от газта, 40% от твърдите горива. Шест е, държави са абсолютно зависими от вноса от Русия. Така че виждаме какво трябва да направим, за да увеличим и подобрим независимостта си, енергийната сигурност. Трябва да инвестираме в възобновяемите енергийни източници. Освен това, трябва да сме много честни и да кажем, че енергийната ни, енергетичната ни система е много разпокъсана. Имаме 28 такива субсистеми и те не са достатъчно интегрирани в цялостна система. Ако погледнете на този слайд, ще видите какъв а, вид различни политики се преследват от различните региони и страни. И това оцветява пазара. Нашите... От наша страна е необходимо да осигурим енергията от възобновяеми източници да има възможността да бъде повдигната на едно по-високо равнище и да помислим трябва дали може да а, имаме възобновяеми източници във всяка страна. Дали трябва да плащаме по-висока цена за тях? Трябва да се споразумеем по такива важни въпроси. Погледнете възобновяемите източници, техните системи, които ги подкрепят. Цените в началото бяха много високи. Е, и когато слушам различните мозъчни тръстове, които мислят по тези теми, и когато гледам различни изследвания, една от цифрите, която е много впечатляваща, е цифрата за началото на инвестициите в възобновяемите енергийни източници. Можехме, оказва се, да спестим 140 милиарда евро и това е цифрата, за която говоря. Това е нашето бъдеще. Друг един проблем. Това е факта, че това е фактът, че имаме все още много домакинства в Европа, които не разполагат с енергия недостатъчно. Те не могат да се отопляват достатъчно. 10% от домакинствата страдат от енергийна бедност и мисля, че ние може да подобрим тази ситуация. Трябва да преодолеем този проблем. Това е абсолютно задължително. Но не става дума само за домакинствата. Проблеми имат и предприятията, цените, които те плащат за газа, са три пъти по-високи от това, което плащат предприятията в Америка. И това е страшно важно за цялата ни економика. Когато говоря за бизнеса, мога да кажа, че ето на дес, нито една от десете най-големи компании в света е в Европа. Имаме много различни заинтересовани страни, които се интересуват от намаляването на енергийните цени. Това е естествено. Както ви казах и на своето изслуш... изслушване, ние смятаме да въведем нови инструменти за преодоляване на предизвикателствата, които описах – и искам да повторя петте различни измерения, които ни занимават. В, през февруари ще представим окончателната стратегия за тези пет основни измерения. Първото от тях е много ясно. Първото от тях е сигурността на, доставче, на доставче доставчиците и на доставките. Това е много важно. Ние внасяме около 400 милиарда а, е, газ на стойност е, около 400 милиарда. Имаме нужда от различни мерки, например по-добра енергийна ефективност, по-добро разходване на, на енергията, диверсифициране на енергийните източници. И мисля, че сагата с Южен поток трябва да ни служи служи за урок в това отношение. Нека бъдем по-прозрачни при ОПЕК и неговите договори. Госпожа Могерини би трябвало да се застъпи за една последователна дипломация на европейско равнище в тази област. Ние сме много голяма сила и за това би трябвало да бъдем третирани със съответното уважение. Второто измерение. Предлагам да се създаде един вътрешен енергиен пазар, който да е високо конкурентоспособен. Тук направихме много, но вие знаете колко много трябва още да се направи, защото пазарът трябва да опосредства един свободен поток на енергия. Трябва да има конкурентоспособни, е, конкурентоспособни цени. За тази цел трябва да намалим бюрокрацията и техническите бариери между държавите членки. Най-напред трябва да има добро регионално сътрудничество в рамките на, на, на европейското сътрудничество. Има местни компании, и местни кметове, които се е, занимават с темата и аз мятам, че с тях на помощ ще успеем. Трябва да привлечем е, общините и гражданите в този процес. Е, гражданите трябва да бъдат подкрепени, така те ще могат да почувстват своята отговорност за мерките. Третото измерение. Предлагам увеличаване и подобряване на енергийната ефективност. Както знаете, най-добрата и чиста енергия е тази, която не използваме. Това ще осигури устойчивостта, която искаме. Подобряване на енергийната ефективност ще е добре за нашата конкурентоспособност и за устойчивостта. Тук потребителите също трябва да са въвлечени в процеса. Различни изследвания показват, че за потребителите ще е добре, ако заложим на енергийната ефективност. 90% от а, жилищата са енергийно ефективни. Това разбрах на едно заседание. На второто заседание а, представители на пенсионните фондове казаха, че те представляват около 9 трилиона, които могат да бъдат инвестирани в сектора. В сектора. И тази възможност трябва да я предоставим на инвестициите. Трябва да създадем възможност за местните компании, за комуните, за е, местните кметове да започнат този процес, а не да им пречим. 40% от потреблението отива за отопление и охлаждане. Мисля, че тук може също да подобрим а, тези показатели. Четвъртото измерение, което е също много важно. Искам да подчертая тук нуждата от намаляване на енергийното замърс... замърсяване и производство, като, де... въгле... като намалим въглеродните емисии. През октомври се споразумяхме за целите намаляване на емисиите с 40%. Това е много важна цел. В Лима работихме добре като Европейски съюз и госпожа Могерини заедно с комисар Ариас Канете и с мое участие, ние подсигурихме едно добро сътрудничество, подсигурихме една, единен глас от страна на Европейския съюз, който да бъде чут и в Париж. И то не само за, наше добро, за нашето добруване, а просто защото това ще е добре за цялата планета. Важен е и един стабилен пазар и един стабилен енергиен резерв. Така ще може да подобрим схемата за търговия с емисии. Бизнеса очаква това подобрение. Трябва да увеличим и нашите усилия в областта на възобновяемите енергийни източници. Господин Юнкер каза, че този аспект е изключително важен именно в контекста на енергийния съюз. И тук мисля за транспортния сектор. Там има нужда от подобрения. И на последно място инвестиции в иновациите и изследванията. Това е много ключов проблем, защото става, тук става дума за альтернативни енергии и за намаляване на енергийното разходване. Е, ние бихме могли да създадем по този начин огромен износ, огромен ръст и много работни места. Това е много голяма и важна възможност за Европейския съюз и знае, че ще го дискутирате е, като следваща точка от дневния ред днес. Това са пете измерения. Те обхващат големи области – конкурентоспособно селско стопанство, индустриална политика и транспорт. Не мога да спомена всички аспекти, но мисля, че ясно ние правим един много амбициозен план. Моя лична отговорност е всички политики да са координирани, да хармонират една с друга и всички заинтересовани лица да а, координират своите действия, да, го, да работят на една и съща маса. Енергийният съюз изисква и едно добро управление и система за управление. Аз прочетох писмото, а, което бяхте изпратили на комисар Ниете, на, комисар, на, на председателя Юнкер и до мен. А, аз разбирам и приемам вашите, вашата загриженост и разбирам, че парламентът е като съзаконодател и има ключова дума, ключова дума, ключова роля в създаването на енергийния съюз. Затова когато приемем енергийната стратегия след един месец в комисията, за това най-напред ще представя цялата стратегия пред вас членовете на Европейския парламент. Аз ще го направя, защото зная, че без вашата подкрепа няма да успеем да постигнем целите, а целта ни е трансформативна промяна на политиката. Е, господин председател, аз ще приключа тук и сега искам да подчертая отново с интерес. Очаквам вашите коментари и идеи. Благодаря, казва господин Бузек. Благодаря ви, господин заместник председателю, за това представене, което беше много енергично, както по време на изслушването ми. Заседнахте много аспекти, Говорихте за междуинституционалните постижения. Знаете, че сътрудничеството ни с вас е изключително важно за нас. Вие поемате ангажимент да представите първо пред Европейския парламент вашите идеи, вашите предложения за енергийния съюз. За нас това е много важно. Нека сега да преминем към дискусията. Първо бих искал да дам думата на координаторите от името на НП, господин Каринс. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, господин Шефчович, за този обзор, който направихте, за това по какво работите в момента. Знаете, че нашата парламентарна комисия изготвя доклад по собствена инициатива за енергийната сигурност. Това се надяваме да бъде важно за Европейската комисия, да бъде взето предвид от нея при изготвянето на предложението й. Искам да поставя един въпрос, който се отнася за сигурността на доставките и за единия вътрешен пазар. Доколкото разбирам, преди две седмици вие сте посетили Москва. Господин Милър каза, приятелю, започнете с изграждането на турският интерконектор, тъй като скоро няма да има възможност да се ползва маршрута през Украина. Мисля, че това ясно му показва за какъв партньор става дума и какви предизвикателства стоят пред нас, що се отнася до неговата непредсказуемост. И така, какво би могло да се направи? Нашият пазар е фрагментиран. Ако говорим за източният ни партньор, вие използвахте този фемистичен термин, вероятно имате предвид Русия. Много от държавите членки сега е, имат двустранен диалог с е, руския доставчик. И така те постигат споразумение, което е едно за страна А, друго за Б, трето за страна С и така нататък. И едва след това комисията постфактум установява какви точно са тези споразумения и дали отговарят на европейското законодателство. Смятате ли да следвате друг подход, да говорите с един глас, като имате предвид този огромен пазар от 500 милиона потребители? Тези споразумения се сключват между частни компании и често те не искат да има изтичане на информация. И така, ако станем по-ефективни, ако използваме повече местни ресурси, всичко ще се подобри, но в крайна сметка ние ще продължаваме да внасяме значителни количества от газ от изток. И така, какво предлагате да се подобрят нещата по начина по който работим с подобен непредсказуем партньор, като господин Мил. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Ника. Благодаря ви, господин председател, господин заместник председател. Аз ще мина на румънски язик. Искам да ви попитам кога ще направи комисията предложение за промяна в директивата за енергийната ефективност и на директивата за енергийната ефективност на сградите. Новото предложение се надявам да отчита ситуацията в страните с най- уязвими потребители, които страдат от енергийна бедност. Вие казахте, че се нуждаем от Евро... Енергиен съюз за целия Европейския съюз, за създаване на работни места, за устойчиво развитие. До 2020 енергетиката ще бъде съществен дял, тя ще бъде 20% от цялостната економика и по какъв начин ще постигнем тази цел, какво е предвидено във вашия план на следващо място, ако всички са съгласни с факта, че трябва да се създават работни места, трябва да се запазят наличните работни места в Европа, това е така. Но енергопотребяващите отрасли също са важен фактор. Те се нуждаят от една стабилна рамка, която да отчита конкуренцията не само вътре в Европейския съюз, но най-вече извън него. Как би могло да се гарантира всичко това? Целтата, цената на енергоисточниците оказва влияние върху економическата дейност и как ние можем да направим така, че тази цена да бъде по-предсказуема в бъдеще. Това също ще има ефект върху начина, по който държавите членки ще субсидират или не енергетиката и най-вече възобновяемите енергоисточници. В Румъния ние използваме а, вятърната енергия, но се продават на 10-15% от цената на енергоисточниците на пазара. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор от името на групата на европейските консерватори и реформисти, господин Гробачек. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, господин комисар, за вашето встъпително изказване, което ясно показва какво бъдеще ни очаква след създаването на Енергийния съюз. Ние говорим от дълго време за този проект, но все още няма решение. Вие поставихте важни въпроси, които се отнасят до доставките от изток и какво би станало, ако спрат доставките от изток. Какви са альтернативите? Дали сме подготвени? дали имаме альтернативни доставчици. Вие също споменахте за възобновяемите енергоисточници. Това е важен въпрос, но както каза и предходният оратор, следва да се има предвид, че това е най-скъпоструващата енергия за това как можем да гарантираме конкурентоспособността на този тип енергия. Моля да имате предвид, че не поставихте въпроса на енергията, която се използва в момента в Европа, енергоисточниците, които се разработват в момента в Европа. Вие говорихте също за намаляване на въглеродните емисии от економиката. Това е важен въпрос. Ние използваме и традиционни енергоисточници, като газ, шистов газ, въглища и прочее. Какво бихте казали за тях? Относно паневропейските междусистемни връзки, бихте ли казали какво предлага Европейската комисия относно финансирането на подобно интерконектори? Дали сте имали предвид вече начина по който ще бъдат финансирани тези междусистемни връзки в Европа? за да бъдат намалени енергийните рискове и дали Европейската комисия подготвя вече финансовите разчети. Това също е важно за Енергийния съюз. Председателят благодаря. Следващият оратор е господин Петър Сен от името на АЛДЕ, заместник председател на комисията ИТРЕ. Благодаря, благодаря ви много, господин комисар. Вие имате огромна задача пред себе си. Това е въпрос, който силно ни интересува. Искам да поставя два въпроса. Първо за управлението и второ за финансирането. За да може този проект да задейства, ние трябва да имаме рамка за управление, която да гарантира прилагането на съществуващото законодателство. Първият ми въпрос към вас е дали е необходимо това законодателство, как гледате на структурата за вземане на решения и прилагането на съвместното вземане на решения. Как ще гарантирате, че този демократично избран парламент ще участва в бъдещия процес на прилагането на законодателството, което проистича от всички инициативи, които очертахте тук? Предвиждате ли да има годишни отчети пред парламента от страна на Европейската комисия за прилагането? Очевидно е, че е, се водят и предстоят много чувствителни разговори по тези въпроси в европейските институции и в държавите членки. Какво е вашето виждане по тези въпроси? Второ, относно финансирането. За да могат да бъдат финансирани всички проекти в е, енергийния сектор, е необходимо да има повече частно финансиране. Както правилно посочите, посочихте, има множество проекти. Много от тях са свързани с енергийната ефективност. Тези проекти обаче трябва да бъдат привлекателни за частните инвеститори. Затова искам да чуя от вас е, какво е мнението ви за упростяване на плана на Юнкер да не бъде той е бюрократичен, защото съществува, на лице е капитал, има множество проекти, как биха могли да се финансират те. Бихте ли казали нещо конкретно по тези въпроси? Благодаря ви. Председателят. Благодаря ви за направените бележки. В заседанията на нашата комисия ИТРЕ винаги имаме проблем кой да говори пръв. В ИТРЕ групата на зелените има по-широко участие, затова искам да дам думата на колегата Клауд Турмес. Благодаря ви, господин комисар, за това цялостно представене на предстоящите задачи дали комисията би нареч, нарекла това енергиен и климатичен съюз. Това ще бъде много по-ясно, защото има енергийно, има и климатично измерение. Преди месеци, два месеца и половина, когато изтече първо информацията, бях шокиран да разбера, че гражданите не са изиграли никаква роля. Сега разбирам от вас, че тази грешка е коригирана. Не може да имаме енергиен и климатичен съюз без гражданите, без градовете. Ние се нуждаем от тези, тяхното участие. Сега виждаме, че те са предвидени в предложението. Относно Русия, трябва да кажа, че лично аз бях шокиран по начина, по който бяхте прияти в Москва. Всички, които добре ви познават, знаят, че вие сте много сговорчив политик, който се опитва да хвърля мостове. Сигурно не ви е било лесно там. Преди година и половина се казваше, че има един отговор за Русия, а именно Европа да се постави цел от 40% енергийна ефективност и че така ще намалим с 40% вноса на газ 34%, 35% от които се внасят от Русия. Ние се нуждаем от сигурност на инвеститорите, и те трябва да е, знаят какви са точно условията. Необходимо е да се има предвид е, и страната на е, търсенето, не само на предлагането. Ние трябва да предложим най-малко бюрократичен инструмент, какъвто е екодизайна. Екодизайна е много важен инструмент за намаляване разходите за потребителите, за намаляване търсенето на електроенергия. Екодизайна трябва да играе съществена роля. Относно възобновяемите енергоисточници, някои казват, че те струват скъпо. Боя се, че грешите. Те бяха а, скъпо струваше. Разходите, които ние а, видяхме, а, са впечатляващи. Бях неодавна на конференция, където ПИВ се инвестират навсякъде. Фотоволтаичните клетки се прилагат в страни като Южна Африка и другаде, където има много слънчева енергия. Ние сме изправени пред нелоялна конкуренция, защото в Китай се субсидира развитието на фотоволтаичния сектор. Освен това, Забелязваме, че се реализират и други големи проекти, като в Афганистан, в тези, които се осъществяват в Нью-Йорк и прочее. За това ние трябва да държим сметка за тази нелоялна конкуренция. Ние трябва да преодолеем несъответствията. 73% от гражданите искат енергиен съюз. Всяко правителство казва, че ние иска да се намесваме в техните решения за енергийният им микс. Затова трябва да работим на регионално равнище. Бихте ли казали нещо повече за Юго-Источна Европа, например, тъй като такова управление на регионално ниво ще бъде особено необходимо там? Благодаря от името на ГУЕ. Господин Силикиотис има думата. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Вашата работа наистина, вашата задача е много трудна да, да популяризирате Европейския енергиен съюз. Но за да може да функционира този съюз, гражданите, обикновените потребители би трябвало да бъдат поставени в сърцето му, в сърцевината му, в това число неправителствените организации. Според нас правото на, на енергия, на електроенергия е основно право и трябва да се борим с енергийната бедност. Много са гражданите е, навсякъде из Европа днес, е, които мизерстват е, от енергийна гледна точка, както и от всяка друга. И значи всички граждани на Европейския съюз следва да имат еднакъв достъп до ефтина електроенергия. Също така е важно държавата да играе по-голяма роля по линия на контрола и по линия на изграждането на инфраструктура. Европейският съюз, както казаха тук и други колеги, е, следва да допринася за раз, развиването на възобновяемите енергоисточници, за което, за съжаление, не чухме нещо, кой знае колко конкретно. След това, някои държави членки са енергийно изолирани от други. А вие добре знаете, че до края на тази 2015 година е поставена задачата такива държави членки, части от тях, е, поставени в изолация от енергийните мрежи, да бъдат подключени. Как според вас ще се реши тази задача до края на тази година? И как бихме могли да, да си сътрудничим ние по, по-ефикасно с съседите нам страни, е, както в интерес на, на Гърция в случая, така и на целия Европейски енергиен съюз. И най-сетне, понеже вие споменахте альтернативните енергоисточници, бих искал още веднъж да подчертая, че Европейският съюз би следвал да съсредоточи вниманието си върху е, е, източниците, е, които са на лице в източното Средиземноморие, както в държави членки, така и в държави не членуващи в Европейския съюз. Би могло да се мисли за енергиен коридор от източното Средиземноморие на, на запад и Северозапад и Европейският съюз би следвал да установи своето влияние в тази част на света от Средиземноморието, както политически, така и финансово. Благодаря, господин Шафхаузер, независим. господин председател, благодаря ви. Като се извинявам, че ще трябва да напусна преди евентуално да чуя отговора, тъй като имам заседание на Комисията по външна политика. Две неща бих искал да кажа, господин комисар. Така както Европа подкрепи економическото развитие и фактически рецесията, не смятате ли, че чрез е, е, стремежа си към енергийна сигурност няма да създадем фактически енергийна несигурност. Аз съм работил в енергийната област на времето в Елзас и тогава сключвахме дългосрочни договори с гарантирана цена, което осигуряваше и прозрачност и инвестиционен процес. Докато така наречения спот пазар, пазара на ежедневно променящите се текущи цени, поражда непредсказуемост и нестабилност и следователно невъзможност в дългосрочен план да се планират капиталовложенията за енергийната сигурност. И на второ място, що се отнася до принципа на субсидиарност. Да, е, може и да искате да създадете енергийна сигурност в Европейския съюз, но това би било прахосано усилие, ако тя не бъде създадена на субсидиарното равнище, т.е. в рамките на държавите членки и най-сетне за енергийната ефективност. Това е борба от първостепенно значение за мен. Вие говорите 20%. 20% са 80 милиарда. 80 милиарда означава, за да се постигнат, означава 800 милиарда капиталовложение. Нашия председател Бузек е, е, с е, основание посочи, че следва да включи всички тези капиталовложения за енергийна ефективност в плана Юнкер. Но следва да отидем и по-далеч. И по-далеч. Този един, един трилион така наречено количествено облегчение, което ще бъде налято в банките, трябва да бъде налято в економиката. Само така ще повишим енергийната сигурност и ще гарантираме економическо благоденствие. Капиталовложения могат да бъдат правени, но що се отнася до енергетиката, енергийните дружества не са достатъчно капитализирани, за да може да се осигури необходимата възвръщаемост от нови капиталовложения в тях. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин Хелмер. Европа на свободата и демокрацията. Последен въпрос, преди да ви дам възможност, господин заместник председател на комисията, да отговорите. Господин председател, господин комисар, благодаря. Аз е, често цитирам колегата Таяни, който когато е, бе комисар за промишлеността, отбеляза, че енергийните цени е, водят до индустриално бедствие, той каза клане в Европа. Напълно съм съгласен с това и по повод на едно свое изказване следваше да проуча как наистина стоят нещата. През последните две седмици разговарях с представители на е, цветната металургия, на черната металургия в Европа, на петролните рафинерии и съм ужасен, господин комисар. Е, а само е, в производството на алуминий през последните 7 години са изгубени близо 40% от капацитета. Около 40 000 работни места са загубени и то не поради липсата на търсене, а поради това, че търсенето се подменя с внос на повече от 50%. Също можем да кажем за металургията, за, за черната металургия, за стоманодобива, за е, рафинериите. Всичко излиза по-ефтино от внос, отколкото да се произвежда в Европа. Закриват се рафинерии е, с десетки хиляди загубени работни места. Ето това са мащабите на бедствието. Е, смятам да разговарям с представителите на стъкларската, на химическата, на циментната промишленост и се опасявам, че констатациите ще бъдат все същите. Значи ние е, е, имаме сериозни енергоемни промишлени отрасли, които едва оцеляват. А в същото време тук в парламента дебатираме резерва за пазарна стабилност, чиято цел фактически е да повиши допълнително цените и допълнително да намали конкурентоспособността на европейската промишленост. И най-сетне, абсолютно съществено е това, което искам да кажа, господин председател. От нефтената промишленост получих екземпляр от британски държавен доклад, според който емисиите на въглероден двуокис, свързани с вносните петролни продукти са с 35% по-високи, отколкото е, произведените в Европейския съюз. А спорадична информация от стоманодобива сочи, че един тон внос на стомана е, е свързан с два пъти по-големи въглеродни емисии, отколкото един тон произведен в Европа. Значи, ние имаме политика, която изнася работни места, капитал вложения, производствени мощности и на всичкото отгоре увеличава въглеродните емисии. Господин комисар, ако това не е лудост, аз се питам какво е лудост. Uh, thank you for your remarks and... Благодаря, господин заместник председател. Ако може да ни да ни дадете своите отговори, да, да, да развиете своите съображения във връзка с чутото от колегите. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на всички е, уважаеми депутати за въпросите и бележките. Ще се опитам да коментирам по реда на изказванията. Е, благодаря на първия, изказал се във връзка с работата по доклада по инициатива на парламента, крайно навременна инициатива, която се вписва и, с нашите, и в нашите усилия в комисията. Ние ще се запознаем с доклада с голям интерес и ще го отразим в максимална възможна степен. Разбира се, въпросът за отношенията с Русия е винаги на дневен ред. Той няма просто така да се да, да отшуми. Знаете, Русия е един тежък партньор. А казвал съм и нееднократно, че според мен за дружество като Газпром с тях най-вече следва да се общува, като се разговаря с, с клиентите, с страните, с които те са сключили договори, вместо е, е, веднъж на една-две седмици е, да се е, обявяват е, радикални промени. Е, тук става въпрос за надежността на Газпром като доставчик на природен газ. И просто трябва да се пригодим към новата реалност. Мога да ви кажа, че в резултат от посещението си е, в Москва, бях изненадан. И не само аз, а и колегите е, от е, отношението на руските партньори, с които разговаряхме. Просто като гръм от ясно небе ни, ни удари идеята за радикална промяна на газовите доставки в бъдеще. Каза го пред руските партньори, сега ще го кажа също. Системата, която те предлагат, просто няма да действа понеже има дългосрочни договори, след малко ще се спра на тях, но тези договори предвиждат не само обемите, физическите обеми до, до 20-те и началото на 30-те дори, а и мястото на доставка. И е, е, това очевидно не е, не е турско-гръцката граница. Така че ако говорим е, за сключените договори, е, те са пределно ясни и по този въпрос но нали, непрекъснато възникват проблеми и това лято се притеснявахме какво ще стане през зимата. Сега вече горе-долу сме удовлетворени от зимните доставки, вече се притесняваме за следващите летни доставки. След март. И този въпрос обсъдихме с руските партньори и те са склонни да отстояват позицията, че след края на месец март е, е, ще задейства отново договора е, за търговски отношения с Украина. Крайно, крайно комплицирана ситуация. И, и въпросът ви беше какво да правим. Ами, определено трябва да работим по всички направления. Първо, разбира се, трябва да диверсифицираме доставките си, не само по маршрути, а и по източници. Февруари месец ще бъде много важен месец от тази гледна точка, е, тъй като ние с е, президента Алиев неведнъж сме обсъждали съдбата на, на Южния коридор, е, сме разговаряли и с другите страни, през които трябва да преминава трасето, но и с представители на консорциума. Така че сме се получили поне малко от Набуко, е, и се опитваме е, да разговаряме както на високото политическо равнище, така и да изработим своеобразна пътна карта, така че на всеки един етап да видим какво става, какви са проблемите, е, движим ли се по график или не. И също така трябва да постъпим по отношение на Средиземноморския разпределителен възел – много неща могат да се направят и в Западното Средиземноморие, с Алжир, например. Е, след това трябва да видим втечнения газ. Имаме доста солиден капацитет в Европа, но не го опозатворяваме. Нямаме достатъчно е, връзки между страните за по-висока степен на освояемост на е, втечнения природен газ. И ние възнамеряваме да предложим един холистичен, един цялостен комплексен подход към енергийната стратегия между всички държави членки. Как да си помагаме, как, как да е, ползваме взаимно ресурсите и как е, тази, е, това свое единство да, да, да използваме и политически, и на практика. Съгласен съм също с вас, че следва да подхождаме иначе по отношение на големите междуправителствени спогодби прави сте, е, подписват се и чак след това се мисли дали съответстват е, на европейското законодателство или не. Е, прозрачността на процеса трябва да бъде повишена. Държавите членки следва да бъдат далеч по-открити още в хода на договарянето. Комисията да участва при воденето на преговорите, така че всяка такава мащабна сделка предварително да е приведена в съответствие с европейското законодателство, да не се изненадваме в последствие. И това отново ще заздрави позициите на Европейския съюз в хода на, на следващи преговори. А и, а и а, позициите на отделни държави членки. общи газови покупки. Въпросът е много, много деликатен, е, разбирате, е, още от юридическа гледна точка. И, и честно казано, разговарям с е, различни заинтересовани страни и се появяват известни разногласия. Западноевропейските страни, в които пазарът работи много добре, биха искали да се прилагат чисто пазарни механизми и преди всичко да се отчитат интересите на, на търговските дружества. И общо взето те са достатъчно удовлетворени от сега действащата система. Обаче страните от Централна и Източна Европа се намират в друго положение. А и е, опирайки се на досегашния опит, е, те биха е, предпочитали общо да се закупуват количествата, тъй като по-отделно те имат и сравнително малко потребление, надявайки се на по-добри условия така че ние сега мислим да направим един цялостен анализ, да, да видим как да подходим към този въпрос. Нали? Политически е, страните не са едини. А в същото време е, има проблеми от гледна точка на е, закона за конкуренцията, е, съвместимостта на един такъв подход с правилата на СТО. Е, и, и следва да мислим за постепенно, доброволно групиране на доставките, е, определени критерии за задействането на механизма на, на общи е, покупки при е, назряваща криза и от, от този род неща. Не, не, не е лег въпросът и, и трябва допълнително да се проучи. По-нататък, ако мога да пристъпя към въпросите, зададени от господин Мика за социално слабите потребители. Важно е, че сега на общоевропейско равнище се признава, че проблемът е на лице. Понеже има различни методики, различни подходи, статистиката не, не е единна. Дори за относителния дял на, на тези социално слаби енергопотребители няма, няма единно мнение. Е, но, така или иначе, проблемът вече е осъзнат на общоевропейско равнище. За хора, които не могат да си позволят да, да, да плащат за парно отопление, за, за електричество. И също така бих искал да кажа, че тук е, нещата не, не, не, не се свеждат единствено до енергийна политика. В крайна края ще говорим за социална политика и трябва да работим съвместно с комисар Тайсън а и въпросът трябва да бъде решаван значителна степен на равнището на държавите членки. Мисля, че също засегнахте въпроса за енергийната ефективност. Напълно съм съгласен с вас. Понеже специално за битовото потребление, е повишената енергийна ефективност на, на, на жилищата е, е, е би имала економически смисъл за, за домакинските бюджети – е, значи, е, е, обновяваме обществените сгради и това, това у нас оп, опита ни е такъв. И разделихме економиите между инвеститора и общината. Обаче, ако говорим за, за частните жилища, за, за жилищни комплекси и прочие, нещата стават вече по-сложни как да, да се помогне? Обсъдих въпроса с председателя на Европейската инвестиционна банка, който, впрочем, има много положителен опит и от Румъния. И според мен най-доброто решение би било да създадем типов договорен някакъв инструмент, който лесно да се прилага от общинските власти. Нали, готов пакет, който, който иска да се захване с повишаване на, на енергийната ефективност на, на жилищния фонд, да, да, да, да ползва и консултантската услуга, началното финансиране, въобще да бъдат, за, за да преодолее по-лесно тази първоначална съпротива. И е, това трябва да попадне в рамките на подхода за е, интелигентните населени места, понеже в крайна краища въпросът е не само за е, сградния фонд по енергийната ефективност, а въпрос и за обществения транспорт и за е, поначало натовареността на движението в, е, в населените места. И в крайна краища се стига и до въпроса за субсидиарността. От една страна аз заставам зад кметовете, понеже е, е, те искат да се направи нещо. Знаете, има така, сключен така наречения пакт на, на, на кметовете в Европа и те са готови да сътрудничат. но там нататък се надявам държавите членки да се вслушат в, в, в призива на, на собствените си е, местни органи за самоуправление. Председателят ме моли да бъда по-кратък. Ще се опитам. Друго за енергийната бедност и въобще за цените на електроенергията, въпрос засегнат от неколцина от вас. Трябва да се промени енергийния ландшафт в Европа – Ето, виждате фактически как е, е, не става въпрос единствено за национални граници, а и за технологични граници. Е, и, и поради е, всички тези препятствия, всъщност, ние непрекъснато се връщаме към началото на, на работата по проектирането на един общ енергиен пазар за Европа. И ние вече е, започнахме с разработването на нови правила за държавните помощи за възобновяеми енергоисточници. Е, така че постепенно възобновяемите от субсидирани, дотирани да се интегрират е, изцяло на пазара е, значи, съвсем скоро, между другото, е, цените на възобновяемите енергоисточници ще намалее до толкова, че пазарната им конкурентно способност ще бъде съвсем реално нещо. После пак неколцина не от вас засегнаха въпроса за усъвършенстването на инфраструктурата. Напълно съм съгласен с вас. Без е, интелигентни енергийни мрежи, без взаимовръзки, е, осигуряващи е, свободно движение на електроенергията в Европа, не бихме могли да изградим енергиен съюз. Е, наскоро един председател на инженерно дружество ми каза, може би до някъде преувеличаваше, но, все пък, ако днес паркираш пет електрически е, коли на една е, улица, е, фактически ще изложиш <laughs> на енергиен риск целия квартал. Просто мрежата няма да издържи. Значи, трябва ни и инфраструктура. Трябва да просветим потребителите. И ние по тази причина с председателя на, на комисията е, приехме, е, че трябва по-добре да наблюдаваме инфраструктурните проекти. По-настоящем има поне четири направления на инфраструктурно развитие. Първо по структурните фондове за държавите членки, след това проекти от общ интерес, свързани с Европейската енергийна стратегия, по-нататък свързана Европа и накрая плана Юнкер – и проектите, с които ще кандидатства държавите членки. 72 такива проекта вече се преценяват от Генерална дирекция е, енергетика като готови за реализация. Ако обаче е, попитаме какво можем да направим е, за тази страна сега, както беше за България, когато се прекрати работата по Южен поток, някакси не можем да реагираме веднага. става въпрос за информация най-малкото. Е, и трябва да работим в комисията, е, така че е, да, да, да боравим оперативно с наличната информация и да подлагаме всяка инвестиционна стъпка на строга оценка. Понеже много държави членки се оплакват сега, че са в тежко положение. Ако бяха изградили взаимовръзките между мрежите, нямаше да им бъде толкова лошо положението днес. Нали? Така че не става въпрос само за разкриване на инвестиционни възможности, а и за контрол, за е, отговорност за изпълнението. Нали, понеже сме така взаимосвързани, че ако един не си свърши работата, може всички да се окажем сериозен проблем. Взаимовръзките поначало, както казах, до края на месец февруари ще, е, е, господин председател, вече ме поглежда строго. Не, не, вие, вие отговаряте на всички въпроси, господин заместник председател на комисията. Господин Силиокотис и други, много важен въпрос зададахте. В края на месец февруари, е, е, какво искаме да ви представим? Да ви представим стратегията, рамковата стратегия за енергиен съюз, наред с пътна карта как да се стигне до там – първите две години, първите пет години и така, и така нататък по време на мандата на комисията. Е, също така е, документа пътна карта към Париж. Е, каква ще бъде позицията на Съюза по време на преговорите в Париж? Понеже нещата са много пряко свързани. И с отношението ни към е, с партньорите в глобален мащаб. И най-сетне известие да ви, да ви представим за това как възнамеряваме да постигнем е, поетото задължение за 10% е, нарастване на, на взаимовръзките между мрежите на държавите членки до 2020 година. Много важен документ, е, мисля, който ще трасира бъдещите инфраструктурни проекти. Господин Петърсен е, пита и, и като е, заместник-председател на комисията аз не мога да не му отговоря. Какво да правим с законодателството, което вече действа, но не се прилага? Ами, просто трябва да бъдем далеч по-строги. Е, отново в контрола, в мерките за изпълнение. Ние сега предлагаме много по-щателни, всеобхватни разговори с държавите членки по прилагането като видим какво законодателство действа, ще трябва да питаме защо не го изпълнявате. Политически ли са причините? Финансови ли са? Експерти ли ви липсват? И е, към този диалог бих добавил още въпроса за инфраструктурата. Как инвестирате в взаимовръзките? Нуждаете ли се от нашата помощ? Как да ви е, помогнем? Вярно е. Е, е, енергийният пакет е, третия е много важен, но транспонирането му и прилагането му далеч не удовлетворява на този етап. Последно за юго Европа. Понеже неколцина от вас питаха какво, какво да правим в юго Европа, след като Южен поток е, е, фактически бе изоставен. Задачата е и, и голяма, и проста. Нужда, нуждаем се от нов енергиен генерален план за юго Европа и връзката и с Централна Европа. Ето защо решихме да създадем работна група на високо равнище, която ще заседава на пръв, за пръв път е, на 9 февруари в София. Ангажирах се пред българския министър-председател в знак на солидарност с България. Да видим първо какво можем, какво да направим за диверсификация на газовите доставки и как в последствие да направим така, че е, вече в е, е, енергийния, електроенергийния пренос да се изградят връзките между мрежите. Трябва да видим как тази част от Европа може да бъде включена в енергийните мрежи на останалата част от Европейския съюз. И сега, сега трябва да започнем особено предвид неблагополучията от последните няколко месеца. Благодаря. Да, аз мисля, че, мисля, че всички трябва да бъдат удовлетворени, понеже вие, казва председателят на комисията Бузек, нищо, нищо не пропуснахте. Е. Е, е, ама имаше още въпроси, да. Екодизайна, Та сега, екодизайна. Май трябва да ни помогнете всъщност да разпространяваме уместна информация по екодизайна. Понеже като чете човек какво пише в медиите, а те формират общественото мнение, там има неща, които са категорично в разрез с истината. И просто трябва да кажем на нашите граждани, че благодарение на директивата за екодизайна до 2020 година ще економисаме толкова а, а, енергия, колкото потребява Италия за една година. А, нали, ако искаме да постигнем 20% енергийна ефективност до 2020 година, половината от тези, 9%, почти се постигат благодарение на директивата за екодизайна. И това допада и на потребителя, понеже сметката му за електричество е по-ниска, по а, а и за промишлеността, защото няма да се нуждаят повече по силата на тази директива от сертификации във всяка отделна гледна точка. Така че ние бихме искали да огледаме директивата за, за екодизайна, само за да направим по-прозрачна, да, да я основем на най-новите данни, но не поставяме под въпрос необходимостта от тази директива, именно в интерес на енергийната ефективност. И пак за индустрията, аз също е, съм разговарял с много представители на енергоемки е, промишлени отрасли и е, те са изправени пред сериозно предизвикателство наистина, обаче ние винаги търсим решения. Предложили сме разпоредби за така нареченото изтичане на въглерод, на въглеродни емисии или износа на въглеродни емисии за защита на, на такива производители – По-нататък по линия на цените на енергията, само чрез вътрешния пазар ще ги намалим. И разбира се, една, едно надежно ценообразуване на въглеродните емисии. И трябва да, да, да довършим работата по резерва за пазарна стабилност. Ние съвсем наскоро ще е, е, публикуваме предложение за изменение и допълнение на схемата за търговия с емисии. За, за по-голяма яснота и за по-голяма сигурност след 2020 година. И ако има едно, което е, е, чувам от всички е, е, делови среди, едно, едно единствено искат те от нас преди да инвестират. Те искат нормативна стабилност. Стабилност на нормативната уредба. И казват, ако може да ни гарантирате това, няма. Ние не възразяваме. Да, да, да, Нали, ако нашите, нашите изделия са енергоефективни, екологосъобразни, ако економисват електроенергия, ние сме конкурентоспособни. Това в крайна ще е запазения знак на Европа. Е, така че енергийната ефективност не е само заплаха за нашата конкурентоспособност, напротив. И се надявам, впрочем, убеден съм, че в Париж ще постигнем споразумение с задължителен характер, благодарение на което не само Европа, а и всички големи в световен мащаб ще поемат своята част от, е, от задълженията по преодоляване измененията на климата. И ние не, не бива да, да, да жалим е, усилия, за да постигнем това. Благодаря. Uh, uh, Имаме 17 колеги, които искат да се изкажат и с това приключвам списъка. Разбирам, че всички са съгласни. И сега започваме с госпожа Пилар де Касило. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шефчович. Искам да подчертая следното умните мрежи. Те трябва да бъдат наистина адаптирани и укрепени. През миналия мандат водихме много дискусии по този въпрос, но малко неща се случиха. А умните мрежи ни трябват, за да имаме една истинска, едно добро енер една, една добра енергийна ефективност. Тези мрежи са важни и за бизнеса. Това искам да го подчертая и е хубаво, че вие приоритизирате този проблем. Благодаря. Благодаря. Колеги, имате минута, минута и половина за вашите изказвания. Господин Бланковопос. Благодаря, господин председател. Трудно е да човек да не се съгласи с това, което се предлага тук. Става дума за това, че трябва да намалим цените, трябва да намалим нашата енергийна зависимост. Това е така. И всички сме съгласни по този въпрос. Комисията също. Нещата, които се казаха тук, са важни. И важно е също така обаче да имаме е, добра рамка, нормативна рамка. Е, трябва ни стабилност за инвестиции, включително инвестиции от частния сектор. И тук ключовата дума е винаги стабилността. Нека помислим за моята страна. Трудно е да се осъществи една такава стабилност. Трудна е тя за сектора на възобновяемите енергийни източници. Ако помислим за енергийните, за островите, е, междусистемните връзки тук са много важни и цените на енергетиката, те са също много важни. Това е фактор за конкурентоспособността на европейската економика. Ако помислим за е, сектора на производството на алуминий, е, секторът страда именно поради високите цени. Трябва да се погрижим за това да се направи нещо за тези сектори, за цените. Трябва да мислим винаги за бизнеса и то за енергоемкия бизнес. Ораторът бива прекъснат и продължава. Трябва да се борим и срещу енергийната бедност. Милион, милиони хора в нашата економика са в трудна ситуация. Европейския съюз не може да го подкрепи. Господин Орълчев. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Благодаря ви за вашите уточнения по отношение на Енергийния съюз. Едно от големите очаквания, които имаме, е именно да се подобри значително, енерго... да се подобрят енергийните доставки. В този смисъл, руско-украинския конфликт буди най-голямата загриженост у нас. Нашите колеги засегнаха вече въпроса. Какво виждаме? Виждаме системна политика на Русия да елиминира Украина от преноса на газ към Европа. И това трябва да се вземе много насериозно. Аз настоявам този въпрос да е основен в политиката за енергийния съюз. И още нещо за енергийните възобновяеми източници. Този сектор напредна през последните години, така е и то благодарение на големи субсидии в някои от страните. Това бе напредък, но за съжаление това натовари потребителите и увеличи цените. В същото време имаме различни региони с различни потенциали за по отношение на възобновяемите енергийни източници. Защо комисията не обедини всички политики за сертифициране за, и, и, за енергийния сектор в политиката? Защо не ги обедини тези политики? Следващият оратор. Аз искам да се съсредоточа върху едно нещо, а именно природния газ – и ситуацията в Южна Европа. Искам да получа, ако обичате, повече информа, информация за това как смята комисията да се отнесе към Центъра за енергетика в източното средиземноморие. Каква е на следващо място ролята на неправителствените организации за чистите и възобновяеми енергийни източници? И на следващо място, каква би била холистична, какъв би бил холистичния подход към енергетиката? Имаме нужда от едно добро разпределяне на енергетиката в Съюза в момент на криза. Господин Гюрок, благодаря. Господин заместник председател, ще започна с една обща забележка. Моето мнение е, че ако успеем да създадем един истински добре функциониращ енергиен съюз, ние ще може да придвижим напред целия бизнес в Европейския съюз. На следващо място, всъщност няма вътрешен пазар на енергия без добра енергийна инфраструктура. Ето България, Румъния, Унгария, Харватия, за тези страни няма междусистемни връзки. И това са липсващите части на цялата картина на пъзела. Там, та, та, с това трябва да започнем, за да създадем енергийния съюз. На следващо място, господин Каренс каза нещо много важно. Да говорим с един глас е пред, предварителното условие за Европейския съюз да създаде енергийния съюз. Ние сме огромен пазар и той не може да бъде зависим от доставчици от трети страни. Така че вие може да разчитате на нашата подкрепа. Госпожа Калас, благодаря. Вие споменахте, че енергийният съюз означава свободен поток на електричество в всички държави членки, през границите. Много колеги засегнаха факта, че липсват междусистемни връзки. Има изключението, например, девет страни са обединени в една такава обща мрежа, но някои държави членки създават бариери, за да защитат своите производители на енергия защитават ги от конкуренция. Как вие смятате, че агенцията ЕС, агенцията ЕСър, е, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори може да помогне в премахването на тези бариери. Госпожа Береш. Благодаря, господин заместник председателю. Вашият мандат е, е от особена важност в рамките на Европейската комисия, тъй като става дума за новия модел за економическо развитие чрез новият енергиен модел. Така че това е, е огромна тема и трябва да се възползваме от тази възможност. Искам да се спра на цената на въглерода, защото това е важен въпрос ако в рамките на конференцията в Париж искаме да постигнем успех в рамките на инвестиционният план на Юнкер, не се предвидят мерки, свързани с цената на въглерода. Всички действия, които предприемаме, ще бъдат обречени на провал. Необходимо е да има намеса от страна на законодателните органи. И така, какво смятате вие за цената на въглерода, която трябва да е насочваща за участниците на пазара? Относно спада в цените на петрола. Аз съм с впечатлението, че европейската економика може да се възползва тази неочаквана възможност. Дали се мисли на европейско равнище тази възможност да не бъде използвана само от онези, които разполагат с възможностите да се възползват от нея, но да се предвиди за инвестиции там, където те са необходими. Благодаря, госпожа Вебер. Има думата. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Много въпроси получихте, обаче аз имам един съвсем конкретен въпрос. Вие работите върху един модел за пазарите на капацитети. В Германия имаме зелена книга за структурата на енергетиката с този въпрос се занимава Министерството на енергетиката. Препоръката при нас е да се намалят системните разходи, за да могат да се защитат потребителите. В щатите се вижда, че е много трудно да се направят реформи и е, има нужда от добро управление на сектора. Въпросът ми е, как смятате вие да въведете тези пазари на капацитети и как тези пазари няма да доведат до ренационализация на пазарите на, за енергия. Благодаря. Госпожа Килтън Даулинг. Благодаря. Благодаря за презентацията. Искам да подкрепя коментарите на господин Петерсен за това, че парламентът има роля в управлението на политиките. Аз приветствам предложението, особено нещата свързани с публичния ангажимент, въвличането на гражданското общество и създаване на умни градове. Но мен ме интересува социалното измерение и сътрудничеството с комисар Тайсен. Ясно е, че социалният диалог и участието на гражданите е много важно за добрия преход. Бих искала да чуя повече подробности по този въпрос. И на следващо място, ясно е, че имаме нужда от една по-добра индустриална политика – и важна част от нея са високите технологии и улавянето и съхранение на въглерод. Искам да ви дам един пример. В Тисайт, мой избирателен район, там има енергоемки индустрии. Там могат да се създадат работни места – именно чрез, чрез въвеждането на тези ам, технологии за улавяне и съхраняване на въглерод. Как виждате вие тази ситуация? Следващият оратор. Благодаря. Естествено, аз трябва да кажа, че аз не съм абсолютно съгласна с това, което каза господин Шевкович за ангажимента към възобновяемите енергийни източници, защото това е един от проблемите за енергийната бедност. Трябва да възобновим ангажимента си към възобновяемите енергийни източници. Би трябвало да имаме стратегия срещу енергийната бедност. Нека позволим на хората да използват енергията, която произвеждат сами, например. Това ще може да опосредства развитие в области, които не се развиват в момента изобщо. Това също така ще допренесе за развиване на сектора, в, особено в някои държави членки. Това е огромна възможност да, бъ, да бъде поета да се справим с сегашните проблеми, особено в ситуация на криза. А, може да по този начин да внедрим, да въведем социалното измерение в енергийната политика. Така ще се създадат нови работни места. Така че не бива да загърбваме тази а, възможност, напротив, тя е необходимост. Благодаря, госпожа Муде. Благодаря. Две неща искам да кажа. Радвам се, че вие признавате възможността на гражданите, на комуните да бъдат въвлечени в процеса. Вие говорихте за институционалните инвестиции. Има такива е, примери вече. Аз говоря за схемите на кооперативите. Те също, тези схеми също би трябвало да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Е, тези схеми могат да бъдат използвани много продуктивно. На второ място, много колеги казаха, има публична подкрепа за енергийни проекти, но когато един такъв проект се случи в нададено място, е, трябва да признаем, има много големи ползи за целия регион, но има и някои негативи и тези негативи трябва също да се е, кажат ясно. Сега за изследванията. Е, трябват ни повече изследвания за технологиите, но когато се намалява бюджета за изследвания, мисля, че ние ограбваме настоящето и бъдещето си, така че трябва много да внимаваме. Изследванията са изключително важни. Господин Борели, Благодаря, господин председател. Едно от важните неща в енергийната политика е да се увеличи, увеличат изследванията в областта. Според мен също. Е, говорим за Хоризонт 2020. Как виждате вие обединяването на Хоризонт 2020 с енергийната политика? Следващият колега. Благодаря. Имахме много различни изследвания в Европейския съюз, в държавите членки по отношение на пазара на енергия, но резултатите не, не са това, а именно а, потребителите не получиха обещаните по-низки цени. Напротив, имаме вертикална интеграция. Интеграция отгоре надолу, а наложена интеграция, която увеличава цените в ущърп на потребителите. И в крайна сметка компаниите правят междинна печалба. Това са фактите. На този фон въпросът ми е, какво ще направи комисията? А, ще продължи ли да не довижда този проблем или все пак ще направи нещо така, че да се намалят цените на енергия? Нещата са много заострени, много са влушени. Имаме възобновяеми енергийни източници, имаме шистовия газ, нещо може и трябва да се потреби, е, промени. Може би трябва да променим най-напред своите очаквания и прогнози. Нека създадем една надежна, надежна база за търговията с емисии. Това е един много важен елемент на енергийния съ... бъдещи енергиен съюз. И така, ще продължите ли по стария начин, който е явно неефективен, един либерализационен модел, или ще направите нещо за намаляването на цените? Госпожа Лопес Бермео. Благодаря, господин председател. Благодаря най-напред за вашата презентация. Естествено, Радваме се, че ще получим нещо по-конкретно като документ през февруари, но въпросът ми е, ще има ли през февруари и препоръки за държавите членки, които не постигат своите цели. В Испания, например, има много малко възобновяеми енергийни източници и това е в ущърп на малките инвеститори. Как смятате да поделите тук отговорността? В моята страна цените се диктуват от предприятията, които вървят в... И това влияние върви както към потребителите, така и към енергоемката индустрия. Възобновяемите енергийни източници не са по по-скъпи, те обаче не се наслаждават на достатъчна подкрепа. Според мен е необходима повече инвестиция в възобновяемите енергийни източници и повече публични институции, инвестиции. Извинявайте. Според мен това трябва да са критерии, които трябва да залегнат в бъдещата политика и равнопоставеността по, по равнопоставеността също трябва да е критерий. Освен това, вие нищо не казахте за въвличен, въвличането в процеса на социалните партньори. Следващият колега. Благодаря. Много неща вече бяха казани, така че аз ще се спра само на едно нещо. Според мен обаче то е много важно. А вие имате едно много сложно е, много, много сложно портфолио. Не може да се каже, че един комисар се занимава с по-важни неща от, от, от е, нещата, с които се занимава с, с е, други неща, но вие имате функция на комисар, който се занимава с, с, с, с кризи, така че защото виждаме кризата през 2006 година, там имахме криза с газа. Имаме в момента също такава криза. И виждаме обаче, че не сме си извадили много полуки. За, зависимостта ни от доставките на газ всъщност нараства, а не намалява. Вие вече споменахте този въпрос – аз не искам да правя препоръки, но бих искал да видя повече реализъм и по-малко амбиции. Спомням си 2006 година, когато говорихме за проекта на Буко, той, този проект бе подкрепен тогава. Ако го имахме сега, обаче, щях, нашата ситуация щеше да изглежда по съвсем различен начин. Трябва според мен да се съсредоточим върху иновации, изследвания, развитие и междусистемни връзки, а не само върху възобновяемите енергийни източници. Нека не забравяме и съществуващите а, енергийни източници, които си ги имаме така и така. Господин Ериксон, благодаря. Мисля, че Европейският съюз и комисарят има два основни проблема. Най-напред е, незнанието. Много хора, включително и много политици и бизнесмени не искат да видят реалността и не разбират, че са необходими е, промени, за да се спрат климатичните промени и за да се спрат през зависимостта от енергиен внос. Говорим за възобновяеми енергийни източници, за енергийна ефективност, а в същото време виждаме, че времето изтича. Ето какво се случва. Много ефтина енергия залива нашите пазари, цената на петрола е, пада би трябвало да мислим за по-краткосрочни решения, не толкова за дългосрочните. Какво смята да направи комисията? Ще се съсредоточите върху енергийната трансформация, ще й отделите повече средства за нея или какво смятате да правите? Степнимовца Парангерик, следващият оратор. Благодаря, господин комисар. Имаме 28 економии, економии които, което означава 28 различни ам, енергийни системи и енергийни миксове. От много време Европейският съюз се опитва да въведе обща система, общ пакет за климата и енергетиката. Имаме вече два пакета в тази област – но това не означава непременно еднакви шансове за всички, защото някои економики плащат повече за въглеродните емисии. Това е огромна дилема. Искам да знам как в Енергийния съюз комисията ще подобри солидарността между държавите членки. Имам предвид, конкурентоспособността. Ето, например, в Полша ние разчитаме главно на въглищата като енергиен източник. Ако имаме ръст в Польша до 2050 година, всъщност нашата економика много ще страда. Ще пострада най-много. Така че Енергийният съюз означава и нови идеи. И последният колега, който ще се изкаже, госпожа Капел. Господин председател, благодаря, господин комисар. Едно от големите предизвикателства пред енергийния съюз е съхранение на електричество, за да няма колебания в снабдяването. Другият момент е са умните мрежи, децентрализация на производството и увеличаване на капацитетите. Всички тези елементи, включително въвличане на потребителите и производителите, всички тези елементи са важни, бяха важни и в, и в миналото. Китай прилага вече този момент. Моят въпрос е, какво смятате да направите по отношение на планирането на мрежите? И как смятате да боравите с а, възобновяемите енергийни източници? Смятате ли да подобрите възможността за съхранението на енергията, получена от тези източници? Вие сте се срещнали с шефа на Газпром, имаше и пресъобщение от Газпром. Там бе казано, че Украина трябва да плаща определени такси и че има възможност да се, нама... на... да се намали доставката на газ за Европа. Мислите ли, че тук може да има възможност за е създаване на един съюз на газа, в който да членува и Русия. Благодаря. Well, we are waiting for your answers. Давам ви думата за отговори. По едно изречение, като отговор на всеки от въпросите, поставени от членовете на комисията ИТРЕ. Или няколко изречения. Благодаря ви, господин председателю. Аз ще се постарая да съм кратък. Благодаря ви за идеите, за поставените въпроси. Това показва интереса ви към този общ проект. Госпожа Кастио, говорихме за интелигентните мрежи. Госпожа Капела също засегна този въпрос. Ние сме наясно. Това може това е наложително да стане. Не можем да се представим развитието на енергетиката в Европа без интелигентните мрежи. Проведохме среща с институцията, която отговаря за сътрудничеството между организациите, които отговарят за енергоразпространението. Поставихме въпроса за това по какъв начин може да се реализира този план на европейско ниво, за да станат по-интелигентни е мрежите в цяла Европа. В Италия ще бъдат инсталирани голям брой интелигентни измервателни уреди, както и, и други уреди. Така че на лице технологията, но заедно трябва да решим каква технология ще използваме точно, как ще насърчим въвеждането в практиката и това да не остане само за онези, които могат да се го позволят, които могат да въведат нужните енергоспестяващи енергоефективни мерки и а, по какъв начин можем да а, използваме всички технологични възможности, които съществуват а, и всички да могат да се възползват от тези а, възможности, не само богатите, но и хората с по-скромни възможности. Ние трябва да разгледаме отново този въпрос, много внимателно да осмислим как да се реализира този проект за въвеждането на интелигентни мрежи. Някои от вас говориха за това как можем да ангажираме в по-голяма степен гражданите. Тези граждани трябва да имат достъп до енергия, те да вземат сами решения кога да закупуват тази енергия, дали в пиковите часове или в останалото време. За всичко това са ни необходими новите технологии, които споменах и за това интелигентните мрежи е наш, са наш приоритет. Трябва да видим кой е най-удачният модел, как може да се финансират и как всичко това може да доведе до усъвършенстване на интелигентните мрежи. Банко Лопес говори за важността от стабилност на регулаторната среда. Аз разбирам, че това е винаги е голямо предизвикателство. Имате някакъв регламент, имате промяна в управлението, което често въвежда промени от това, което е било направено от предходното правителство, иска да промени нещо. Затова трябва да се помисли какво всичко това ще означава за бъдещите инвестиции, как това ще повлияе на имиджа на страната, на начина по който тя се възприема. Дали а, това няма да затрудни планирането на евентуални бъдещи инвеститори. И за това ние трябва да имаме такава а, рамка, която да дава увереност на инвеститорите при вземането на решения, къде точно да инвестират в Европейския съюз. Ако ме запитате коя е най- кое е най-голямото предизвикателство при въвеждането на а, енергийния съюз, ще кажа, че това е промяната в нагласата. Сега а, има акцент върху а, намиране на национални решения. Бихме искали да се премине към намирането на общо европейски решения и освен това как да привлечем гражданите, така че те да участват в този процес, какви економии на мащаба можем да реализираме, как можем да планираме по-добре, как може да планираме по-добре помощите за възобновяеми енергоисточници, как може да оптимизираме енергийната мрежа, как по-добре да използваме възможностите за складиране на петрол и газ – когато можем да докажем, че това е по-удачният вариант, не само що се отнася до европейската енергийна сигурност, но и до европейската ситуа... солидарност, е, както и води до спестяване на средства. Когато говори с финансовите министри, изтъквам този аргумент. Някои питат защо имаме високи цени на енергията. Трябва да отговорим, вижте колко струва генерирането на електроенергия. Тогава ще установите, че ние а, сме много близки а, до ситуацията в САЩ. Но защо имаме толкова високи крайни цени за потребителите? Това е защото има данъци, има различни такси, а, има разходи свързани с преноса, които се конкурират в а, цената. Всичко това отива по-далече от въпросите на енергетиката. Свързано е с въпросите, които са в правомощите на финансовите министри, на министрите по социалните въпроси. Отдавна има предложение за въвеждане на а, облагане на енергоисточниците. А, от една страна ние се оплакваме от високите цени, от друга страна а, не отчитаме допълнителните елементи, които се калкулират в цената. Ние искаме тези цени в крайна сметка да бъдат платени от гражданите, от бизнеса. Затова трябва да видим как може да се структурира цената, как може да се подобри тя. Беше поставен въпроса за сигурността на газовите доставки и решението, което се предлага от Турция. Турция се нуждаят около 50 милиона кубически метра южен поток, допълнителни количества. Аз закръглям тук малко цифрите. И сега се говори, че искате да се премине от транзит през Украина и през Турция да е минават 63 милиона кубически метра. Но те имат ли тази инфраструктура? Едва ли фирмите могат да променят толкова бързо своите договори, да кажат няма да се спазват договорените а, условия. Сега ще тръгнем да а, пренасяме енергията през Турция. Аз а, не виждам никакви економически съображения, които да налагат затварянето на преноса на газ през Украина. Това е чисто политическо решение. Затова трябва да гледаме на това предложение през призмата на економическите и е, бизнес е, е, аспектите му. Необходима е сериозна реформа в енергийната система на Украина. Ние сме готови да помогнем на украинците да се въведе нужната прозрачност в системата, но това е много важен маршрут за Украина, за страните от Централна и Източна Европа. Всички те са важни клиенти и ползватели на руски доставки. Те, ние трябва да се подготвим обаче за всякакви случаи. Ние ще работим за дезиверсификация, за оптимизиране на енергийната инфраструктура, за да можем да бъдем по-добре подготвени, независимо какво ще се случи. Ние ще сътрудничим с вас при преразглеждането на директивата за сигурността на газовите доставки. Ние искаме също да използваме резултатите от неодавна проведения стрес-тест, за да бъдем по-добре подготвени за евентуални бъдещи проблеми. Ако такива възникват беше а, спомената а, газовия център в Средиземноморието. Той вече се случва през декември. В Рим решихме да се а, създаде а, платформа за електроенергия, газ а, и възобновяеми енергоисточници в Средиземноморието. Водят се дискусии на експертно равнище в момента за това какво може да се направи допълнително, за да се увеличат възможностите за допълнителни доставки от Северна Африка. Освен това обсъждаме въпроса и с а, представители на Кипър и Израел, а, как да се използват новите резерви, които са а, укрити там и как те могат да бъдат включени в европейската газопреносна система. Тоест, а, има възможности. Средиземноморието, според мен, ще се превърне в а, много важен доставчик на газ за Европейския съюз. Господин Герек говори за това, че вътрешния пазар не е завършен. Аз съм съгласен с него. Ние трябва да работим върху хардуера и софтуера. Те трябва да бъдат модернизирани. Всичко, което е свързано с административните пречки, с различните кодове, свързани с различните мрежи. Това създават много пречки. Освен това, трябва да се попълват много документи преди да се осъществи търговската операция. Нашите оператори на преносни системи трябва да се сътрудничат, трябва да създадат среда, в която свободно да се Принася енергия. Трябва да работим и по междусистемните връзки, за да може да се движи енергията в Европа. Това е проект от общ интерес. Трябва внимателно да следим как се развива, да работим по осъществяването на проекти, които са жизнеспособни, които ще улеснят преноса на енергия, които ще подобрят енергийната ни сигурност и които ще превърнат в реалност единият вътрешен енергиен пазар. Има пречки, които понякога се създават от регулаторите, от друг път от операторите на преносни мрежи. Има европейски органи, които трябва да ни помагат за намирането на общо европейски решения, да предлагат практически решения за преодоляване на пречките, които все още съществуват на пазара. Много е полезно, когато получаваме консултации от операторите, от оператори на електропреносни системи, които са запознати с ситуацията на място. Ние, ние трябва да търсим решения на общо европейско ниво. Вече е постигнат доста напредък тази сутрин с представители на ЕНСО. Говорихме за това, че те също променят отношението си, има също промяна в нагласите на държавите членки за търсенето на общо европейски решения, а не само такива на национално ниво. Относно цената на въглерода. За нея говори госпожа Берес. Трябва да се намери решение много бързо, трябва да се работи по резерва за стабилизиране на пазара. Вие знаете какви са отворените въпроси. Имам 900 милиона разрешителни, които за сега са в застой можем да ги замразим а за сега и в бъдеще да ги използваме, да инвестираме в бъдеще повече средства в научно-развойна дейност, например, да използваме всякакви възможности за инвестиции в тази област, тъй като в тази област няма достатъчни средства и енергетиката може да е една възможност. Доколкото разбирам, има също и притеснения за това как ще се справим с проблема с преместването на производства за избягване на строгите рестрикции, свързани с емисиите на въглероден двуокис тук. Има предложение за реформа в схемата за търговия с емисии и този въпрос ще намери отражение в този формат. Много е важно да постигнем напредък по създаването на резерва за стабилизиране на пазара. Това ще бъде силен сигнал по отношение цената на въглерода, ще покаже на водещите в бизнеса, че имаме сериозни намерения че сме готови за периода след 2020, за да знаете по какъв начин да планират инвестициите си. Знаете, че процеса на предоставяне на разрешителни по инфраструктурни проекти е доста обременителен, доста дълга, дълъг. За това сега трябва да направим нужното, за да отправим верния сигнал при извършването на реформата в Париж трябва да отидем с много добра позиция за водене на преговори и да покажем реални резултати. Относно въпроса за социалния диалог, ние работим по тази идея заедно с госпожа Тайна. Тайсен включваме енергийните въпроси в социалния диалог. Има няколко въпроса, които са обсъждани вече с ЕТУК за така наречения справедлив преход. Т.е. ако се извършва този енергиен преход, трябва да се мисли за хората, които ще се нуждаят от подобряване на уменията. И за това не трябва да се стига до хора, които ще пострадат, не трябва да се засяга пазара на труда, затова търсим за възможности как да се реши този проблем и социалния диалог да е организиран така, че да е полезен за всички партньори, да могат да бъдат извличани полезни идеи. Относно съхраняването на улавен, улавянето и съхраняването на въглерод и изследванията в тази област. Предвижда се фонд при подходяща цена на въглерода, ние ще можем да отправим верния сигнал към частните фирми, за да може да се използва потенциала на бизнеса в тези области. Има въпроси, които са свързани с въглищата, използването на чисти технологии в производството. Това изисква да се използват възможностите за улавяне и съхранение на въглерод в промишлен мащаб. Благодаря също, че поставяхте въпроса за включването на местните общности, на кооперациите и прочие. Зеления фонд в Обединеното кралство помага на много общности, общини да подобрят енергийната ефективност на жилищния фонд. Искаме да направим нещо подобно на общо европейско ниво. Всяка страна трябва да прояви гъвкавост. Зная, че системите а, в различните страни, правомощията на местно ниво са различни, но ние сме тук, за да помогнем да се подобри енергийната ефективност на сградния фонд, да намерим решение по какъв начин да се постигне тази цел. Можем да представим добри аргументи не само за опазване на околната среда, но и за преодоляване на енергийната бедност и намаляване на енергийните разходи. Мнозина от вас говориха за възобновяемите енергоисточници. Ние имаме вече основни насоки за възобновяемите енергии. Това показва, че сме постигнали е, нужната зрялост на технологиите в тази област в Европа. И сега преминаваме е, от е, така наречените фидинг тарифи към фидинг премии. Това са допълнителни премии над обичайната цена на пазара. Преминаваме също към системи на провеждане на търгове. До 2017 година трябва да се въведат, така че възобновяемите енергоисточници ще бъдат изцяло интегрирани в енергийния пазар, ще се конкурират с останалите енергоисточници. Енергията, произвеждана от възобновяеми енергоисточници, нейната цена непрекъснато намалява. Ние искаме да въведем повече конкурентност на пазара за постигането на по-добри цени за битови и бизнес нужди. На въпроса на господин Томашовски. Когато отидем на международни конференции, има нова тема – геономика, нова геополитика в енергетиката. Това вече съществува поради ситуацията в производството на петрол и ситуацията в някои страни където е, има е, социални бунтове, въпроса с енергийната сигурност, отношенията с Русия, между Русия и Европейския съюз. Ние сме ясни относно приоритетите, е, намеренията за диверсификация. Южният коридор за нас е приоритетен и ние сме готови да работим с държавите членки, с нашите партньори по тези проекти, за да не създаваме пречки, а да улесняваме реализирането на проектите, извличайки полки от миналото, както вие също споменахте тук. И на последно място господин Ериксън, господин Герек, госпожа Капел говориха за, също за възобновяемите енергоисточници, за това, че се нуждаем от, не само от а, интелигентни мрежи, но и от а, висококачествени хранилища на енергия. За съжаление, когато говорим за съхранението на енергия, на съхранилища на енергия, енергия. Ние изоставаме от азиатските ни партньори. Ние трябва да можем не само да произвеждаме енергия, да можем да я пренасеме, но също и да я складираме, когато имаме излишък. Господин Герек говори за 28 различни национални политики. Всичко това струва скъпо, неефикасно и можем да се справим по-добре в бъдеще. Господин Бусик, се опитах да отговоря максимално кратко на многото въпроси, които бяха поставени от членовете на тази парламентарна комисия. Искам да ви благодаря за този интерес и за поставените въпроси. Очаквам нашите бъдеще и дискусии. Председателят Бусик, ние прекарахме повече от два часа заедно, почти като второ ваше изслушване, като това, което проведохме тук преди три е, месеца. Малко по-кратко беше, казал господин Шевчович, но вие отговорихте добре. Позволете ми да споделя моето мнение. Изпълнението на наличното законодателство от държавите членки ще е от особена важност за близкото бъдеще, без да се налага да ги изпращаме в Съда на Европейския съюз много по-добре е да ги накараме да прилагат законодателството по други начини. Ние очакваме следващите стъпки на Европейската комисия, пътни карти за енергийния съюз, за срещата в Париж, за междусистемните връзки. За нашата комисия всичко това ще е много важно. Благодарим ви много за това, че бяхте с нас през тези повече от два часа. Благодаря.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 Уважаеми колеги, дами и господа, предстои ни да разгледаме още една точка от дневния ни ред, която също е важна. Зная, че имаме още много срещи, много заседания. Okay. А, госпожи и господа, да пристъпим към последната част от днешния ни дневен ред. Моля ви, моля да заемете местата си. Моля, моля за ред в залата. Нали, съжалявам, ако не желаете да останете в залата, според мен не е добра идея, но така или иначе вие сте свободни да го направите. Моля ви само за тишина. И така, последната четвърта точка от дневния ред разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята економика за създаване на работни места и растеж. И моля, докладчика по тази тема, колегата Ферейра, да ни да веде. Имате думата, колега. Е, благодаря. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, наистина, е, става въпрос за най-общо първоначално представяне на евентуален подход към доклада цели. Е, доклада всъщност те първа ще се работи. А бих искал, разбира се, да сондирам и някои предварителни становища на, на колегите, на докладчиците в Сянка и други проявяващи интерес, е, както и от страна на комисията и нейните служби. Е, ясно е, че синята планета нашите морета и океани са изключително важен е, ресурс, богатство за човечеството от е, хилядолетия. И през е, последните години на последните десетилетия, по-скоро на 20 век, а и в началото на 21 ставаме свидетели на качествена промяна – вече не говорим само за традиционния риболов и морски транспорт, а за всякакви нови, нововъзникващи дейности, които е, се свързват с експлоатацията на морските е, блага. Е, води се мащабна проучвателна дейност. Значи не само риболов и транспорт. Нещо, с което те първо би следвало да се занимаем през едните години, тъй като тези традиционни дейности бележат е, огромен ръст, не на последно място поради разрастването на туризма, но е, все повече се проучват залежите от изкопаеми горива в морското пространство, нефт и газ. Търсят се други природни богатства. Оползотворява се енергията на морските вълни и приливи, събира се биомаса за производство на електроенергия. Така че сме изправени пред сериозни нови предизвикателства от всякакъв характер, това число социален. И как ще отговорим, на тези предизвикателства ще зависи от това доколко познаваме морската, океанската среда на нашата планета и крайбрежните райони. Значи това е. е имаме е, традиционните е, дейности на човека, и от друга страна нововъзникващите. И традиционните се свързват с риболова и транспорта, с а, а, транспорта на хора и товари, разбира се, това число а, транспорта на, на горива, на, на нефт и от друга страна туризма но и, и, и нови дейности. Между другото, огромно предизвикателство представя изкуственото отглеждане на е, риба е, в пределите на, на морската среда. И, и всъщност дали да се занимаем само с тези нови, нововъзникнали направления на човешката дейност е, в океана, това е въпрос към всички ви. Или пък трябва да обхванем и традиционните дейности и най-вече риболова и рибовътството в морето. Знаете, в тази връзка отдавна е на лице проблема за, за незаконния риболов. И по направление на традиционните дейности, а и на новите, наред с предизвикателствата, възникват сериозни възможности по линия на новаторството за постигане на економически ефект, за създаване на работни места. Дали по-нататък да обхванем е, цялата верига на дадено направление на човешка дейност, но и ако вземем транспорта и риболова, дали да, да, да не започнем още с е, е, корабостроенето, Та, това са въпросите, които ме занимават на първо време. Е, въпроса за структурата на човешката дейност е, по отрасли в е, морската среда от една страна и от друга страна ролята на новаторството. И някои е, тревожни съображения би трябвало да се отразят в доклада. Преди всичко за уязвимостта на морските блага. Екологичната уязвимост на морските видове. И понеже въпросът е широко значим за обществото, би следвало да се предвиди е, активната роля на държавата като регулатор в противовес на пазарните чисто стопански и економически съображения. бих искал да засегна и някои от въпросите, на които внимание обръща Европейската комисия в съответното съобщение. Благодаря. Така, сега, докладчиците в сянка, моля, госпожа Дали, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Ферейра, за подробното въведение. когато проучвах първоначално тази материя, се натъкнах на едно нещо казано от комисар Гиген Куин. Вероятно, казва тя, знаем повече за е, Слънчевата система, за Луната, за Марс, отколкото за дъното на нашите океани. И мисля, че е права. А, знанията за морето биха могли да ни помогнат да посрещнем сериозни предизвикателства, в това число за изменението на климата и економически предизвикателства, разбира се за, за безработицата, не на последно място. Преди всичко бих искал да благодаря на комисията за плана за действие, за новаторство в синята економика. Наистина има сериозен потенциал за растеж. И, и тук наистина е, можем да посочим секторите, е, посочени от господин е, Ферейра, наред с аквакултурата, е, с е, е крайбрежния туризъм, енергетика и, и прочее. И ние можем да създадем устойчив растеж, наистина, в морската економика по линия на възобновяемите енергоисточници, по линия на биотехнологичните отрасли – но за да постигнем това, преди всичко трябва да натрупаме знания и умения. Необходимо е далеч по-задълбочено специализирано обучение. И това е прекрасна възможност по-нататък за изследователска и развойна дейност. Трябва да се създаде една среда, която е дружелюбна, която стимулира новаторството, малките и средни предприятия и държавно-частните партньорства. Значи трябва да се възползваме максимално от потенциала на синята економика и за това се нуждаем от високо квалифицирана работна сила. На второ място мисля, че всички държави членки ще могат да играят значима роля, но би трябвало повече действия да се извършват съвместно. Като поредица от въпросите ще трябва да се вземат общоевропейски, не само национални решения. Вземем натрупването на знания, е, повишаване на осведомеността и е, изграждането на висококвалифицирана работна сила. И най-сетне ролята на частния сектор, разбира се. Частният сектор може да посочи конкретните потребности от изследване на пазара и съответно конкретни проекти за тяхното удовлетворяване. Това предложение има сериозен потенциал за устойчивото опозотворяване на морските блага и за економическото благосъстояние на Европа. И очаквам с интерес съвместната ни работа с колегите, с представителите на комисията, с господин е, Ферейра. Надявам се е, в хода на съвместната ни работа да отговорим и на неговите въпроси, които той току-що зададе. Благодаря. Благодаря ви. Това беше докладчицата всяка от името на социалисти и демократия, сега колегата Маргал от името на зелените. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че както каза господин Ферера, Така, това е отлична възможност. Отлична възможност а, а, а, да обединим всичко направено до сега, тъй като все още стратегия няма. Работният материал е, е добър. А, моето впечатление, нека го кажа от сега, е, че трябва да работим позитивно в пълно сътрудничество. В доклада на комисията, в известието на комисията се предлага по-конкретно анализ на дълбокото морско пространство с проистичащите възможности за растеж при разумно управляване на ресурсите. Както каза господин Ферера, наистина трябва да прокараме една червена нишка и това да бъде понятието общ интерес. Наистина трябва да се търси равновесие между економическата експлоатация на морските блага от една страна и интересът на обществото като цяло и то в дългосрочен план. es evidente que estamos de acuerdo en el enfoque eh, información mejorada investigación desarrollada formación acelerada. Така че наистина трябва да съсредоточим вниманието си върху информационното обезпечаване на този процес, е, върху изследователската дейност. Съгласен съм също, че част от предложените понятия са твърде широки. Трябва да поискаме комисията да конкретизира и да предложи по-скоро изразими количествено показатели количествени показатели. Необходимо е, например, например да бъдат а, изработени карти на а, дълбоководните местообиталища на различните морски видове. От друга страна, крайбрежните райони – и в това отношение е необходимо да се постигне научен напредък и да мислим за защитата и на дълбоководното, и на крайбрежното морско пространство. и да отиде малко по-далеч от простото съгласуване на съществуващите програми, както казва докладчикът. Така стратегията ще бъде максимално изчерпателна. Така. Благодаря. Има ли желаещи от колегите членове на комисията да се изкажат? Да заповядайте. Да благодаря само накратко въпроса за работните места, за заетостта. Аз имам щастието да представлявам юго-западна Англия. Ако погледнете на картата, крайбрежието е доста дълго, но по това крайбрежие има доста е, населени места, общности, които са в тежко економическо положение. И, примерно, ако вземем опозотворяването на приливната енергия, може да си представим предвид високата економическа ефективност и високата квалификация, която е, предполага е, тази дейност, какво би било значението и за економическото благосъстояние на части от крайбрежието. Е, да видим комисията, Генерална дирекция Морско дело. Господин Кинг, имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина, въпросът е, е важна част от е, работата на нашата генерална дирекция. Ние смятаме, че потенциалът за растеж и заетост, който се съдържа в така наречената морска економика, е, е сериозен, значим. И това отношение новината, тъй да се каже, е добра. Е, най-вече, разбира се, за крайбрежните райони. През 2012 година излязохме с известие за потенциалното въздействие и, и развитие на синята економика. Може да се говори за 2 до 3 милиона нови работни места до 2020 година, ако бъдат предприяти необходимите политически стъпки. Тази оценка може да е повече или по-малко амбициозна, но, но ако погледнем отделните направления на дейност, енергетиката, например, ни създадохме форум за океанска или, или морска енергия и смятаме, че има потенциал за един а, местен, присъщ на, на Европа, безвъглероден, а, енергийно ефективен и а, разчитащ на високо квалифицирани а, работни места сектор. И в тази връзка, разбира се, новаторството и професионалната квалификация. Ам... така че, първо да се обезпечи е, развитието на, на нововъзникващите отрасли, например е, добивната промишленост от, от дъното на морето или, или е, морската енергетика, а и да се прелеят тези знания в други научно-изследователски отрасли. Научно-изследователската програма на комисията по настоящен има отделно заделени средства за синята економика. Това новаторство обаче е, не може да се развива е, в изолация. И тук става въпрос за взаимодействие между изследователи и стопански дейци, между е, научен продукт и пазарен продукт. Ние много успешно финансираме научно-изследователската дейност, но, но не така успешно е, изоряваме пътя от научно-изследователските постижения до пазарната реализация. И е, имаме идеи за широко популяризиране на е, високите научни постижения, които е, констатираме в рамките на програмата, научно-изследователската програма Хоризонт. Благодаря, господин председател. Благодаря за, за изразената позиция на Европейската комисия, която е инициатор, разбира се, на целият този разговор. И накрая докладчикът Ферейра за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Господин председател, много внимателно си отбеляза казаното от колегите. Както и от представители на комисията, както изглежда, потенциалът за заетост е огромен. Нека, нека кажа нещо, което не, не засегнах в такава степен в началото. За обучението, за професионалната квалификация наред с научно-изследователската дейност. През последните няколко години е, понякога сме наблюдали неблагополучия. Вземани са неправилни инвестиционни решения. Ето за това а, са необходими а, квалифицирани кадри. Освен това вече, доколкото е, разбирам, е, има подбрани научно-изследователски проекти е, и ще трябва да видим какъв е продуктът от от тях, от изпълнението на рамковата програма за научни изследвания. Вероятно там ще възникнат някои идеи, но нека не забравяме, че имаше и бюджетни съкръщения. И да видим какви са били последиците от тези съкръщения. да не, да не повтаряме злините, които сме причинили на, на сушата, на морето. Предвид неустойчивата експлуатация на сухоземните блага. Не бива да повтаряме такива вредни, вредоносни стереотипи на поведение. И що се отнася до обхвата на, на доклада, разбира се, аз съм съгласен, не бива да се съсредоточаваме вниманието си единствено към някои от нововъзникващите е, сектори. И ако вземем морското дъно, има, има най-различни аспекти. Така че с това съм съгласен. Та, това е за сега. Е, ще имаме и други поводи, разбира се, да се занимаем с тази много интересна тема. И добре би било в тази връзка да предвидим едно изслушване по тази тема. Доста е натоварена програмата невероятно технически няма да бъде възможно, но пък може пък да намерим някакъв начин да привлечем хора, специалисти. Да, такова едно предложение би следвало да бъде отправено от координаторите, казва председателят. Сега по графика разглеждане на проекто доклада 23-24 март. Крайен срок за изменение и допълнение 21 март. Това за сега, госпожи и господа. Благодаря ви за присъствието. Следващото заседание, насрочено за 23 февруари, от 15 до 18.30 и на 24 февруари от 9 до 12.30 сутринта и от 15 до 18.30 след обед. Значи 23-24 февруари, двудневно заседание. Благодаря ви и до след 3 седмици.